гласуване по Европейската заповед за процедурата за плащане и процедурата за исковете в малък размер. Госпожа Герингер е докладчик. Имате думата. Благодаря, господин председател. момента е много важен, тъй като ще гласуваме моя доклад. Работата по темата започна повече, преди повече от година и а, вече трето председателство на съда на, извинете, съвета неофициално а, разглежда този мой доклад а, и предложенията, които внесохме за изменения. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, всички, които са внесли предложения за изменения. Мнозина а, чрез работата си допринесаха за по-богатото съдържание на документа и също го опростиха, също наша цел. Що се отнася до името на регламента, на английски small claims, малки искове, беше малко противоречиво, спорно, тъй като се превежда някои езици, с дума, която означава маловажен. Също така а, и така доста хора все пак намираха това за удачно, става въпрос за искове в размер до 50 000 евро, ще ви помоля да се придържате към компромисите, до които достигнахме а първоначално, иначе ще излезе, че сме работили на празно. А, и така, просто гласувайте както сте обещали. В заключение ви благодаря и можем да преминем към гласуване. Започваме с гласуването. Изменение 87. За. Против. Въздържали се. 88. Извинете. Извинете. Приема се. Изменение 88 за против, въздържали се. По-добре да направим проверка. Можете да се включите с електронното гласуване. Ще изчакаме. господин а, Ханибал. И чакаме вас. А вие няма да гласувате. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Втория вариант. За, против, въздържали се, приема се. Тридесет и четвърто изменение за. Против. Въздържали се. По-добре е да направим електронна проверка. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем. за. Против. Въздържали се. Приема се. Деветдесет и едно за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се. А, да направим проверка. 67. Край на гласуването. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се 65 за против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Да, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се. Да проверим по-добре. 75. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсе За против, въздържали се, приема се 76 за, против, въздържали се, предполагам, че се отхвърля, но да проверим. Отхвърля се, да. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против въздържали се, отхвърля се, 80 за, против, въздържали се, приема се, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, може да проверим. 80 Едно. Край на гласуването. Отхвърля се. Осемдесет и две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърля, но, но нека да проверим. 12. Приема се. Осемдесет и пет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. четири за. Против въздържали се, приема се. 92, струва ми се. Да, 92. Да, 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е 16. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но да проверим. Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържава се. Отхвърля се. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. да проверим едно. Да, отхвърля се. Стигнахме до 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявайте, приема се. А, 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 20 и 7, да, 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега целият доклад за. Против. Извинете, извинете. Доклада като цяло трябва да се подлага на гласуване електронно. Още един не е подал гласа си, да. Приема се в цялост Сега гласуваме също електронно и законодателната резолюция. Приема се. Решение за започване на преговори с съвета. Моля електронно гласуване. Още един глас. Приема се. Искам да поздравя докладчика. И така, Така ще гласуваме трансатлантическия договор за търговски и инвестиционно партньорство. Тук ли е докладчика? Господин Фос. Първо искам да се извиня за тази процедура която, на която ставаме свидетели през последните няколко дни. Първо искам да кажа, че нещата не вървят по вода. От, до някъде заради великденските празници. Но всичко това означава, че имаше доста затруднения. Опитах се да стигнем до някои компромиси, но не винаги успешно, макар че те бяха доста ограничени, така че според мен много жалко, че не успяхме да съживим този дебат и да потръгнат нещата, но процесуално така стоят нещата. Исках да ви го кажа, просто процедурата не протече по най-добрия възможен начин, за което се извинявам и дано да не се случва отново. А благодаря, исках само да добавя нещо. ТТИП е, е нещо, от което всеки е, бяга и прехвърля на другия, защото има много разнопосочни становища, но колегите са тук, трябва да гласуваме. Имаме джентълменско споразумение и 24 часа преди гласуването получаваме списка за гласуване и трябва да се спазва тези срокове Иначе човек трябва цяла нощ да стои да чете и да допусне грешка. Надявам се повече да не става така. За моята политическа група това бе доста затрудняващо, но смятам, че трябва да се придържаме към възприятия ред, за да не се налага ние и нашия екип да будуват по цяла нощ. Искам да благодаря на колегата за това, че работи до последно. Когато говорим за самия списък за гласуване, има неща, които са сгрешени според мен, като изменение 9 и други. Там се казва, че има несъответствие, несъвместимост, а няма да се разпростирам, но просто искам да ви обърна внимание, когато гласуваме, трябва да го имаме предвид. Изменение 76-то е, спада в, в е, несъвместимост с, с 74, също 79 при разделното гласуване. Може би там председателя ще посочи къде е допусната грешка, е, за да сме сигурни, че няма да, я, е, да ни подведе при гласуването. Исках да поясня първоначално гласа си един вид. Първо разбирам колко трудно беше за докладчика е, поради е, прекъсване на работата по Велик ден. Има доста е, стабилни, убедителни правни доводи за това, за механизма за уреждане на спорове между инвеститора и държавата и аз мисля, че при последното гласуване по този въпрос той ще се изясни, ако отпадне от становището този механизъм, ние ще гласуваме да. Ако остане, ще сме против, но а, нямаме нищо против при някои формулировки, където се иска а, от комисията да има постоянен съд, който да упражнява съдебен контрол върху това, може да преговаряме, но иначе сме против този механизъм за решаване на спорите между инвеститорите и държавата. Благодаря. благодаря ви много. Преминаваме към гласуване. И така с гласуването започваме. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 изменение за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Приема се. 29-то изменение. Директно преминаваме на 31-во изменение. За. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 5 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Отхвърля се. 37 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 изменение за. Против. Въздържали се. Нека направим проверка. And it, it is... Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека направим и тук проверка. Не изглеждаше от тук така положението. Моля да ме извините, приема се. 42 изменение. За. Против. Нека проверим. Добре, нека проверим. 44-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. По-добре да проверим, добре. Моля да гласувате всички, които искате да гласуват. Край на гласуването. Приема се.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 53 за, против, въздържали се. Нека проверим. Добре, приема се. Преминаваме сега към I'm sorry, we have a... Моля да ни извините, има проблем в списъка за гласуване. Uh, Сега преминаваме към 33-то изменение. За,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 52 се приема. We are now at third... Да, точно така. Сега сме на 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. 33-то изменение. Нека проверим 33-то изменение. 33 И така приема се. 97 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега сме на 62 изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. 62 изменение правим проверка. Yes, clearly. Да, ясно е, че се отхвърля. Компромисно изменение 8 за против, въздържали се, отхвърля се, според мен. Да, по-добре да проверим наистина. Yes. It has been rejected. Да, отхвърля се. 65-то изменение. За. против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. Да, правим проверка за 65-то изменение. Yes. clearly, clearly. Да, ясно е, приема се. Е, е, седемдесето 70-то изменение за, против, въздържали се. Да направим проверка. Добре, нека проверим 70-то изменение. clearly... Ясно е, да, отхвърля се. Компромисно предложение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Uh, 74. 74. Исках само да кажа, че 74-то изменение не е съвместимо с 76-то изменение. Не. Тоест има противоречие между двете. Да. We vote on now, yes? Yes. Сега сме на 74, нали така? 74-то изменение, моля. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре. Нека проверим. Yes. Rejected. Да, отхвърля се. 72 изменение за. Против. Въздържали се. Според мен се отхвърля. Искате ли проверка? Добре, нека проверим 72 изменение. Yes. Да, точно така, отхвърля се. 76-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека проверим. 76-то изменение. Да, наистина отхвърля се. 73-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Да, приема се. 77 изменение. 78 се поправя председателя. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 изменение за, против, въздържали се. Проверка правим. Сега гласуваме 81 изменение. Adopted. Приема се. Госпожа Регна. Да, благодаря. Във вашия списък за гласуване дали не трябва да отразим разделен, разделното гласуване за а, трансатлантическото споразумение и след това да преминем към общото гласуване за тази разпоредба. Uh, it, has fallen 79 if we are speaking about the same amendment. Да, мисля, че говорим за едно и също изменение. За 79-то изменение, нали? То отпада. Да, благодаря. Добре, всичко е ясно, благодаря. 82. 82 изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка. I'm sorry. Моля да ме извините, приема се. 83-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 88 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 94-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим 94-то изменение. Yes.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 Adopted. Приема се. Компромисно изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Деветдесет и осмо изменение за. Деветдесет и осмо изменение против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим 98 изменение. Да, отхвърля се. 103 изменение за. против, въздържали се, приема се. 105 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 106 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 104 изменение за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против. По-добре да направим проверка. Rejected. Отхвърля се. 108 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за. Искате да направим проверка на 109. Добре, правим проверка на 109 изменение. О, oh. adopted. Добре, приема се. Да, благодаря в такъв случай. Може би трябва, ми трябват нови очила. А сега 110-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Adopted. Извинявайте, приема се. 112 изменение. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Adopted. Приема се. 113-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 изменение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим и по електронен път. Си. Е, <laughs> adopted. Приема се. 115 изменение. Той и изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, да. Проверка ли искате? Добре, правим проверка. And it has... И така отхвърля се. 116-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. За. Против. въздържали се, отхвърля се. Искате ли проверка? Не. Добре. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Sorry. Adopted. Моля да ме извините, приема се. Второ изменение за против въздържали се отхвърля се девето изменение за против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Искам и се да направим проверка тук. Adopted. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Adopted. Приема се. 14-то изменение за. Не, не из... моля да ме извините, 16-то изменение, казва председателя. 15. Amendment 15. 15-то изменение според мен съответства на 13-то изменение, така че според мен подлежи на гласуване. Добре, в такъв случай 15-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. And it was adopted. И така приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 изменение за, против, по-добре да направим проверка за 23-то изменение. Any other person? Има ли още съгласуване? Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега нека гласуваме по проекто становището като цяло. Електронно гласуваме. And it has... И така, приема се. Извинете, казва председателя. и 25 за подадените гласове. Някакъв проблем ли има в това? Да, приема се. Така, поздравления на господин Фос, докладчика. Господин Фос, Да, аз бих искал да отегля името си от този доклад. Wurde das registriert oder nicht? Uh, the reporter does not want his name to be at, at the Uh, to be the reporter. <laughs> Uh, Добре, докладчика не иска вече да бъде докладчик. Господин Регне, господин Тестер, вие дали искате да, да бъдете автори на доклада или ще излезе без име на докладчик? Госпожа Кяснер, докладчик в сянка, би искала нейното име да се свържа с доклада. Председателя, благодаря. Uh, Моля ви за тишина в залата. Uh, I will now ask kindly uh, Mr. Jean-Marie Cavada uh, to take on the, uh, the chairing of this Господин Жан-Мари Кавадиер, сега ще трябва да поеме председателството, защото аз а, имам други задължения и трябва да ви